qu'ils sont Bien, mes chers collègues. Скъпи колеги, предлагам да започнем работа. Предвидена е среща е заседание, което продължава само половин ден. Дневният ред е натоварен, така че трябва да използваме ползотворно. Длъжни сме да работим в тази зала, която е предвидена за, три, за тристранни срещи и междуинституционални срещи. Не е идеалното за нашите цели, но ще се постараем да направим каквото можем. Получили сте дневния ред веднага ви съобщавам, че със съгласието на Раймер Боге, точка 8 и 9, точка 9 и 10 ще бъдат отложени. Както казах миналия път, не можем да водим полезна среща, ако не получим последните уточнения от правната служба. Тя вече даде отговор на становището. Има и допълнителни въпроси, които сме задали от нашата комисия. Правната служба е представена тук, така че ще работим по-ползотворно по-нататък. Може би няма да следваме предварително определения дневен ред, защото поради желанието на докладчиците, поради, било поради това, че са поканени участници за участие в определени дебати, ви, ще ви предложа промяна в точките. Що се отнася до съобщение на председателя – те са свързани с дневния ред. От една страна, координаторите на групите, с които събрах миналата седмица, решиха да преразгледат календара на бюджетната процедура на парламента с 2012 година, като се има предвид календара прият от бюрото. Клаус Вели, генералният секретар, ще дойде при нас. Бюрото предлага да предложи проекто разчетите понеделник 7 март. Следователно, координаторите решиха да предложат на генералния секретар да се направи едно, той да направи едно предложение за предложените разчети по време на следващата среща на координаторите, която ще се проведе на 9 март в Страсбург. И да се проведе първа дискусия по проекта за бюджета в присъствието на генералния секретар на 15 и 16 март. По този начин гласуването в пленарната зала извинявайте, гласуването в комисията ще се проведе на извънредна среща на 24 март след обед. Срока за внасяне на изменения е определен за 17 март. Това ще ни даде възможност да гласуваме доклада в пленарна зала през април. И също така по този начин Европейската комисия ще може да отчете вота при разработването на проекто бюджета 2012 година. Както напомням, това е, е проект представен от комисията и за е, бюджет и за частта е, на Европейския парламент. Европейската комисия има нужда от разчетите, които ние ще гласуваме. Що се отнася до другите съобщения? Те са свързани с начина по който ще организираме своята работа тази сутрин. Господин Алваро, докладчик в сянка на либералите, ще дойде тук едва в 11 часа. Предлагам ви да се отложи гласуването по насоките на бюджета на господин Фернандеш за 11 часа. И имам съгласието на господин Фернандес. Салвадор. Жозе Мануел иска да каже нещо по тази точка. Благодаря, господин председател получих информация, че бюрото на 7 март няма да приеме разчетите. По-скоро ще даде мандат за тези разчети. Т.е. няма да гласуват разчетите при приемането на насоките в пленарна зала, както бихме искали. Това е едно дребно уточнение. Салвадор има дума. Бих искал да припомня на всички желанието на координаторите, което е изразявано многократно. Става дума за желанието да се събере на едно място времето за гласуване е, и координаторите да могат да имат думата за това, кога точно да се е, гласува. Защото, ето, например, в заседанията в четвъртък е трудно координаторите да съберат колегите в часа за гласуване. Това ще ни улесни живота. Благодаря. Вашето притеснение се споделя от всички членове. Ние ще Обикновено, когато имаме два полудена по време на вота, ни гласуваме на втория ден. Този път нещата са малко по-сложни. Някои колеги поискаха гласуването да бъде в 11 часа. Постарах се да отговоря на желанията на максимален брой хора в зависимост от възможностите на докладчика и докладчите в сянка. Всъщност това, което казва Салвадор е много важно. Продължавам с промените. Хаглунд пожела а, темата да бъде разгледана преди 11 часа и преди 11 часа ще разгледаме и въпроса за службата за външни отношения, за да използваме присъствието на един от директорите. Президент Мартинес Мартинес и е Искам да напомня, че господин Мартинес и господин е, Пьотеринг ще дойдат в 10.30, за да представят проекта за Дом на европейската история. Имаме проект е, за превод за финансиране на някои подготвителни дейности по проекта. Някои групи имат въпроси и всъщност ни казаха, че гласуването по този превод да бъде а, отложен за след отговорите на техните въпроси. Т.е. след като а, господин Мартинес и господин Пьотеринк отговорят на въпросите. Мога да ви кажа, че що се отнася до мандата, за Европейската инвестиционна банка и дейността извън Европейския съюз. Помните, че по време на срещани на 27 януари ние приехме с голямо мнозинство доклада по този мандат. На тази основа с някои корекции, които може би ще бъдат необходими с оглед на събитията в южната част на Средиземноморския регион. Пленарното заседание прие на първо четене позицията на парламента по време на гласуването на 17 февруари. Тази позиция и сега новия мандат за преговори на парламента, чиято делегация в състав докладчика и докладчиците в сянка. И тогава, когато е възможно, с оглед на предварителните разговори, започнали през януари месец, екипът за преговори ще започне формална тристранна среща с другите институции на съответното ниво, за да се подготвят преговорите по второто четене формата на тристранната среща ще отчита а, съвме, разпоредбите в а, а, споразумението. Ако няма забележки, искам Имаме превод на 19 езика. Заседанието се предава на живо по интернет. По протокола от заседанието 26 и 27 януари. Ако няма забележки, можем да го приемем. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.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 направено предложение за резолюция. Е, прочели сте го и в него се опитвам ясно да очертая нашите приоритети. La strategia 2020 che nella mia proposta Приоритетите в контекста на стратегията за периода до 2020 година. Тя е в основата на нашите задачи тук в Европейския парламент. Стратегията е много широка, е, е, комплексна, но има някои основни моменти, които са изключително важни, именно, че в Европа трябва да има повече заетост и, и то заетост от по-високо качество. Така че насоката е следната повече заетост чрез повече инвестиции и по-високо качество на заедостта, на работните места, чрез повече инвестиции. Това ще ни помогне тук в Европа да насочим добре бюджета си, така че да действаме целенасочено и да постигнем тези цели. Та това са двете основни думи заетост и инвестиции. И особено инвестиции. Точно това трябва да направим чрез нашия бюджет, заедно с националните бюджети. Инвестициите не са лесно нещо през времена на криза и затягане на коланите. За тях са необходими много пари, е трудно да се намерят пари по време на криза, но това е единствения начин да възстановим економиката. И така необходима ни е синергия между европейския и националните бюджети. И така, бюджета за 2012 година трябва да направи първата крачка в тази посока. Той трябва да е бюджет, който има за цел да изгради една устойчива средносрочна стратегия. Не трябва да е краткосрочен, трябва да е устойчив средносрочен бюджет по своите насоки. Гласувахме за стратегията за периода до 2020 година в една резолюция, прията в Страсбург и там парламента очерта основните си приоритети във връзка с тази стратегия. Разбира се, е, водещите ни инициативи имат силен потенциал, но всички те имат нужда от повече инвестиции и по-голяма заетост. А, това трябва да се отрази и на политиката за промишлеността, на развитието на уменията и съсредоточаването върху заетостта на младите. Всичко това е част от стратегията за 2020 година и трябва да го подкрепим, защото така ще се постигне по-голямо ниво на заетост и по-високо качество на работните места. Трябва да покажем солидарност, това е основен принцип за Европейския съюз. В резолюцията повдигам и друг въпрос, който смятам, че е изключително важен за нашия бюджет. Особено за 2012 година, защото стигаме към края на финансовата рамка и въпросът е много важен. Говорим за гъвкавостта. 2012 година е предпоследната година на 7 годишния период от многогодишната финансова рамка и трябва да сме настойчиви за използването на механизма за гъвкавост. Особено тези 5%, които са позволени в член 5, в член 37 на междуинституционалното споразумение. Има обаче и други механизми за гъвкавост в рамките на, между... Е, на многогодишната финансова рамка, които трябва да ползваме. И това е, е даже задължение. Трябва да използваме механизма за гъвкавост, защото през последната година от 7 годишния план трябва да видим какво е вървяло добре и какво не е вървяло добре. И трябва да планираме бъдещите си дейности по-ефективно. Има и друга тема, която обсъдихме на последното си заседание, именно отрицателните приоритети. Смятам, че те трябва да продължат да се обсъждат. Започнах провеждането на срещи с специализираните комисии, за да разберат техните приоритети по отношение на различните отрасли и се опитваме да постигнем съгласие в духа на бюджета, което ще, което ще е полезно за стратегията за периода до 2020 и ще донесе до повече и по-добра заетост в Европа. Благодаря.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 Искам да благодаря на колегата Балазани за отлично свършената от нея работа и за това, че тя положи неимоверни усилия по изготвянето, интегрирането на бюджета, именно бюджет за 2011 да бъде интегрирана в стратегията за 2012, 2020 година други думи, това е един стратегически документ, прият а, от парламента. Трябва да има и допълнителни мерки, а именно адаптиране на, бю, на бюджета към приоритетите на парламента. Също така трябва да кажа, че а, този документ ще бъде гласуван и в пленарна зала и ще бъдат заложени приоритетите, към които трябва да се придържа парламента в рамките на следващия бюджетен план, следващите бюджетни прогнози. Ето защо трябва а, да положим усилия да изготвим а, точни насоки на комисията, за да им дадем ясна представа какви са нашите пред приоритети. Стратегията до 2020 година, различни водещи инициативи бяха подкрепени от всички, но бюджетът е само един и в него са предвидени също така и економии. Трябва да се съобразим с това. трябва да помислим дали можем да финансираме толкова много а, мерки и инициативи, защото ресурсите са ограничени. А, е, фаворе, От друга страна, привет, приветствам методите, които бяха използвани за обединяване на отделните комисии за подобните им функции и дейности. Е, и по този начин средствата могат да се използват ефективно. Когато има по-малко средства, то те трябва да бъдат използвани ефективно. И когато и, и комисиите а, бъдат а, включени в тази дейност, то нещата изглеждат по-добре. Благодаря. за препратките към економическото управление. Това е първата година, през която използваме тази формулировка и то във връзка с националните бюджети. Европа ще контролира и националните бюджети и структурите. Структурата на националните бюджети не е пригодена за това да бъде изградена една ефективна система и в тази посока трябва да се работи много през следващите месеци. Благодаря, Джовани. След това двойно блестящо италианско откриване, преминаваме към севера и господин Хагун поиска думата. Благодаря. Благодаря на госпожа Балцани за добрия доклад. Имам няколко кратки коментара. Мисля, че като цяло са повдигнати правилните въпроси. Много се радвам, че а, е споменат фактът, че стратегията 2020 няма да се изпълни от само себе си. Необходими са бюджетни средства. Очевидно е, че бюджетът планиран за тази година, който вероятно ще бъде предложен от комисията за следващата година, за 2013 година, няма да бъде достатъчен. Така че ни предстои важна задача да повлияем върху бюджета. Също въжи и за всички задължения, проистичат от Лисабонския договор. Трудностите и проблемите, проистичащи от този доклад, са свързани с факта, че ние имаме нужда от средства, но ние не обсъждаме преразпределението. Въпреки, че сме обвързани от, между, от многогодишната финансова рамка и преразпределението не е лесно, мисля, че ние трябва да видим какви са възможностите за преразпределение. Още един въпрос – може би това е, може би е свързано с английския превода. Тонът към съвета е малко остър към съвет. Говори се малко остро за съвета. Аз смятам, че трябва да бъде малко по-меко. Така че възраженията ми са не толкова срещу съдържанието, срещу формата. Е, мисля, че всички ние бихме искали да избегнем това, което се случи преди коледа миналата година. Аз, е, както каза председателя, съм от северна страна и доклад е, написан с подобен тон би бил прият много лошо. Ние имаме, очевидно е, че ние имаме нужда от повече пари, но ако с такъв тон говорим на съвета на този етап, няма да си помогнем. Така че, накрая, за служителите. Правилно казахте в доклада, трябва да избягваме повишаване на броя на служителите. Мисля, че в Европейски съюз има достатъчно служители и трябва да видим какво можем да правим в бъдеще, за да преразпределяме служителите, а не да назначаваме още. Е, не успяваме да преразпределяме служителите. Нека да видим. Е, хубаво е да се е, огледа формулировката. Като цяло докладът е добър. Може би ще внеса някои изменения с оглед на проблемите, които виждам. Благодаря. Разбирам, че имате изменения свързани с смекчаване на тона. Проблемът в Европейския съюз е, че в зависимост от страната, начинът по който се изразяваме е различен. Някои В някои страни ако кажеш нещата по сериозен начин, звучиш брутално. Има други страни обратно, в които нещата трябва да бъдат казани по приятен, мил начин, ала китайски и японски. Всички са добри, всички са хубави, но сте глупаци и разбойници. Разчитаме на вас, за да намерите добрата формулировка. Джеймс Елис, майстор на намеците. Не знам, господин председател. Тази сутрин видях, че нашите приятели около маста, господин Фернандес, говори на френски. Аз аз ще говоря на английски и в крайна сметка да се освободим от преводачите. Имам три коментара. Вярно е, че във всички държави членки бюджетът е бюджетът на економиите да се каже тук, че бюджетът не би трябвало да доведе непременно до строги економии, е лош, е лош сигнал. Да кажем, че не искаме да следваме линия на строги економии, не е най-добрия път. Ако търсим е, стойност, Първият коментар е свързан с точка 21 на документа. Както каза господин Ханглун, трябва да разгледаме всички дейности в момента и да видим действително дали имаме нужда от всички поети ангажименти. намаляване на бю... там се казва намаляване на бюджетните ангажименти, за да се намали нивото на РАО. Необходимо е да разгледаме всички редове. Ако тази година имаме слабо изпълнение, необходимо ли е това да се запази през 2012 година? Необходимо е да оползотворим всяко евро. Смятам, че през 2012 година трябва да трябва да спазим ангажимента си, но мисля, че нямаме нужда от, тези, от всички тези средства, които са предвидени за съответните цели. всъщност има програми като цифровизацията, където няма нужда от средства, а по-скоро от рационализация. Аз мятам, че коментарите на господин Хагвунд по пета точка са малко е, силни по отношение на казаното за европейската солидарност. Това е доста силно. В доста държави членки има замразяване на бюджета. Да не говорим за страни, в които бюджета се урязва. Аз мисля, че в случая трябва да внимаваме и бюджета през 2012 година трябва да постави акцент върху това, което трябва да направим в Европейския съюз, за да вървим напред, а също така да покажем, че не сме ние хората, които искат да харчат повече, тъй като, откровено казано, аз не мога да убедя избирателите в Англия за това. Благодаря, господин Порташ. Комисията Сюре, като е председател комисията Сюре. Ще се опитам да се изразя възможно най-елегантно днес, господин председател. Мисля, че всички можем да се съгласим последното. Ако тук ставаше дума само за острота или мекота на тона, нещата лесно можеха да се разрешат. Проблемът тук обаче е следният. Особено проблема, който подчертава Франческа. Трябва да отправим някои критики. Докладчикът е прав. Бюджетът трябва да се използва за създаване на работни места и за стратегия за устойчиво економическо развитие. За това трябва да отива европейски бюджет, както и националните бюджети. Сценарият тук обаче е такъв, че бюджетът ще доведе до нулев растеж. Особено ако вземем предвид и инфлацията. Така че можем да говорим за това дали стратегията Европа 2020 е достатъчно добра. Честно казано, аз не съм особено сигурен. Особено като вземем предвид това, че тя е просто е, чудесни думи и нищо повече. Но, за разлика от колегата Балцани, смятам, че можем да разрешим този проблем, като се опитаме да използваме синергии между европейския и националните бюджети. Единствената възможност за синергия обаче е през 2012 година бъдещите бюджети на национално равнище след 2012 година ще е, изискват намаляване на разходите, урязване на разходите и няма да има каквито и да било възможности за синергия. Просто орязване на разходите, което означава орязване на държавните и обществените инвестиции. Така че не виждам никакви други възможности за синергия. И така, аз съм за ясно очертаване и на отрицателните приоритети, за да може да се постигне възможно най-добър европейски бюджет и да говорим за това какви са ни отговорностите. Напълно съм съгласен съм с това. Не си правя каквито и да било иллюзии за европейското полугодие – така както то бе въведено. Не мисля, че то ни предоставя възможности за по-добра координация на политиките. Тази година това европейско полугодие има само една цел. Затягане, затягане, затягане на бюджета. Е, честно казано, може би не всички от вас са съгласни, но орязването на бюджета не създава на работни места. Благодаря. Падо, он не peut pas arroser c'est tout le problème de cette... Да, действително, това е проблем тази година. Изабел Дюран, благодаря господин председател. Благодаря на докладчика. Е, ние подкрепяме нейната идея по отношение на Европа 2020 и необходимостта от създаване на работни места. Споделям и казането. Е, строгите економии са наложени на всички но всъщност един политически проект генерира работни места. Строгите економики са средство, но не цел на бюджетната политика. Искам само да отправя едно искане и въпрос. Не смятате ли, че доклада трябва да обхване някои съображения за, за последствия на това, което се случва в арабския свят? Може би един по-детайлизиран бюджет – Струва ми се, че това, което се случва, има опасност да повлияе върху бюджета ни и не трябва ли да, да бъде по някакъв начин отразено в бюджета. Благодаря. Ако желаете да внесете изменение, предполагам, че докладчикът ще прояви интерес. Гьоран Ферм. Благодаря, господин председател. И аз като Карл Хаглун представлявам северна страна в Финландия. Политическия дебат понякога се води а, с много откровен тон. Може би когато се разговаря а, с Европейския, парла... с Европейския съюз, тонът е по-различен. Аз не реагирах като Карл Хагун, защото ми се струва, че Франческа се е доста дипломатична, но съм съгласен с Карл. Няма защо да се боричкаме за думите или да сме провокативни във формулировката. Трябва да се съсредоточим върху същината. Ако можем да направим нещо по формулировка, да няма проблем. Сега по същество. Мисля, че е много важно да кажем, че, както каза и госпожа Дюран, че трябва да направим нещо по отношение на новите предизвикателства, пред които сме изправени в допълнение към стратегията 2020 и работните места и заетостта. Аз бих се поколебала преди да внеса изменения за различните бюджетни редове. Много е хубаво, че докладът е стегнат и не навлизаме в отделните функции. Призовавам другите групи и комисии да не внасят изменения, докладът да бъде от по-общ характер. Мисля, че ние трябва да защитим принципите, за които се борихме миналата година. Нашата група ще внесе едно-две изменения по-конкретно за значението на ев... по-точно за възможността Европейския парламент да посрещне предизвикателствата, свързани с работните места е, и растежа, но също така и новите предизвикателства, които бяха споменати от е, Изабел Дюран, председателят. Благодаря. Позволявам си да подчертая тази философия, ако мога така да кажа, на насоките, така както са замислени и разработени от докладчика. Отбелязвам мимоходом е един нов нюанс. Между а, разликата между шведите и, а, швед, и шведско говорящите финландци по отношение на тона и езика, който използват. Госпожа Андреасен има думата. Последният оратор. You, е, Благодаря, господин председател. Аз искам да повторя аргументите, е, които изложих, когато бех, бяхме в е, етапа на преговори за бюджета за 2011 година. Европейския съюз не много удачно изготвя своя бюджет. Има много трансфери, които одобряваме всяка година. Също остават и неразходвани средства в края на всяка година. Трябва да положим по-големи усилия, така че бюджета да стане по-ефективен и самото съставяне на бюджета да става по по-ефективен начин. Е, виждам обаче, че има възможност за съкръщаване, а не за увеличаване на бюджета. Искам да подчертая също така, е, че Стратегията за излизане от кризата не е стратегията до 2020 година. Стратегията, която ще ни извади от кризата, вече трябва да функционира. И може би това е Лисабонската стратегия. Ето защо препратката, която прави госпожа Балсани в доклада за стратегията до 2020 година, не не поставя въпроса за по-голямо финансиране или поне финансирането не е достатъчно обосновано. Е. Благодаря. Франческа, искате ли да обобщите и да направите заключение? благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Мисля, че споделяме идеята да се съсредоточим върху основните елементи, най-важните елементи и особено стратегията Европа 2020. Определенето на основните приоритети ще бъде предмет на екипна работа заедно с специализираните комисии. Намираме се обаче на доста а, сложен етап – от този процес, където се опитваме да определим основните насоки и приоритети. А, след това ще се стигне до конкретните суми и там можем вече да остойностим приоритетите си. Въпроса за отрицателните приоритети и тяхното преразпределение е възниквало еднократно. Тук изглежда, че отрицателни приоритети почти няма, защото бюджетът и без това е значително урязан. Затова призовавам колегите да дадат конкретни примери за това какво очакват да видят като отрицателни приоритети. Нещо, което ще ни подготви е за срещите за да може да имаме едно по-убедително по своя характер обсъждане, политическо обсъждане на бюджета и ще обсъдим въпроса с комисиите конкретно, да видим какви ще са цифрите, защото най-вероятно тази година ще има предложение на комисията, което е малко по-различно от онова, което очакваме във връзка с финансовото програмиране. Благодаря. Благодаря, Франческа. По този доклад ние констатирахме и следователно решихме на среща на 7 февруари, че с оглед на сроковете, за съжаление, не можем да спазим определените е, обичайните срокове за преводи. Ето защо измененията трябва да бъдат внесени преди 8 март в 12 часа на английски язик е, което всъщност ще разреши и проблема с е, шведския език. Благодаря ви. Няма да разглеждаме на този етап пета точка. бюджета за парламента, имайки предвид това, което каза господин Фернандеш. Ще се върнем след това на тази точка. Предлагам ви да преминем към 20-та точка. Докладчик е Хелга. Тя ще ни представи няколко превода, но този етап предлагам да разгледаме само превод, исканията за трансфер за службата за а, външната служба. Той е директор на финансовата служба на службата за външни отношения. Като имаме предвид, че господин Хаглунд може веднага да представи своята точка. Нека сега да разгледаме превода за службата за външни отношения, да гласуваме и след това ще разгледаме въпроса на а, господин Хаглунд. Хелга, можете ли да ни представите този въпрос? Благодаря. Благодаря. Външната служба предложи прехвърляне на трансфери по различни разходи, надзор и така нататък. 1,6 милиона евро външната служба също казва, че ще има нужда от разходи е, за договорно ети служители. Трансферът е в е, унисон с разпоредбите между външната служба, Генерална дирекция човешки ресурси и Генерална дирекция инфраструктура и сграден фонд. Аз изразих някои съмнения, свързани с факта, че служителите на комисията трябва да бъдат финансирани чрез бюджета на, на външната служба. Някои членове могат да искат повече информация за по отношение на споразуменията за обслужване и за персонала на външната служба. Благодаря. Никой не иска думата. Може би господин директорът може да отговори. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че този процес на управление на бюджета е нов за нас – и се радваме на тази възможност да споделим своите болки с комисията. Този превод има за цел да ни даде възможност да заплатим определени услуги, които получаваме от различните отдели на комисията, да помогнем да осигурим адми... административно обезпечаване на служителите, особено нези, които се присъединиха към службата за външни отношения от секретарията на съвета. Преди това техните заплати, здравно осигуряване и прочие бяха под ръководството на службите на съвета. Сега, след като комисията върши тази работа, ние трябва да я компенсираме. Това са нормални взаимоотношения между институциите Целта е да се предотврати нуждата службата за външни отношения да създава допълнителни административни служби тогава, когато те вече съществуват в други институции. Целта сега е да предвидим в съответния ред за междуционално сътрудничество достатъчни средства, за да покрием очакваните разходи за всички служители в службата за външни отношения. Предлагаме да вземем парите от един ред, свързан с сигурността на сградите, тъй като не очакваме потребност от пълната сума за сградата, тъй като ще се нанесем там в края на годината. Днес има известен излишък. И целта, както казах, е да направим така, че да изпълним ангажиментите към другите институции, да осигурим онова обезпечение, за да не се създава допълнителни служби и дейности. Комисията прие да, прие да осъществява някои дейности във връзка с преминаването на служители от съвета към службата за външни отношения, председателя. Искам да съм сигурен, че правилно съм разбрал. Този тип превод ви е необходим в момента, тъй като това, сега сме в първата година от започването на работа на службата за външни отношения и превода на трансфери между Европейската комисия и службата за външни отношения, от следващата година вече няма да имате нужда от такива взаимоотношения между службата за външни отношения и комисията. Правилно ли съм разбрала? Тоест за еднократен превод става дума. Благодаря. Съгласен съм, че в този първоначален етап е, тези преводи ще бъдат още по-необходими, особено като имаме предвид, че споразуменията за е, предоставяне на услуги, които сключихме, е, бяха приключени миналата година, след като беше взето решение за основната структура на бюджета и когато разработваме бюджета за бъдещи години, ние очакваме по-точно да предвидим разходите в различни пера и очакваме да има нужда от по-малко корекции. Благодаря, господин Порташ поиска думата. Е, е, Благодаря, господин председател. Искам да попитам следното. Дали тук обсъждаме шест, шесте превода като група по тази точка? Защото има един превод, по който бих искала искал да кажа няколко неща. Става дума за хиляда и пет евро на месец за депутатите в Европейския парламент. Кога ще обсъдим този въпрос? По-късно, казва председателят. А сега. Никой друг не иска думата. Добре, госпожо председател, каква препоръчвате? Като си имам предвид това, че всички ние имаме интерес от новата служба за външна дейност, предлагам да гласуваме за този превод. Благодаря. С това вземаме решение тук само по този транс... превод. Само по този превод за. Против. Един глас против. Въздържали се. Няма въздържали се. В такъв случай преводът се приема с много голямо мнозинство. Благодаря. А сега, колеги. Сега се връщаме към... След малко ще се върнем към другите трансфери, представени от госпожа Трюпел, но предлагам да дадем думата на господин Хагвунд. А, той представлява госпожа Ан Йенсен. Първият доклад е за бъдещето на бюджетната подкрепа на Европейския съюз за трети страни. Всъщност това е точка 11. Господин ти имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че сте гъвъл по отношение на графика. Госпожа Янсен не може да е тук днес. Тя обаче изготвя много интересно мнение, което до известна степен включва критиката, свързана с новия начин по който работи политиката за развитие, като основно тя се спира на точките, посочени от Сметната палата и критиката изразена от тях. Подходът е, е следния едни и същи методи да се използват във всички случаи. Тя критикува този подход. Тя смята, че има нужда от стабилна рамка за управление на риска. Също така тя подчертава факта, че трябва да има а, повече обществена осведоменост в нашите държави членки, така че да се види какво е постигнато чрез този инструмент с какви средства. Ето защо публи... повишаване на публичната осведоменост е от голямо значение. Имаше дълги дискусии, свързани с фонда за развитие. Това не е нова тема. Трябва да се вземе предвид и историческата и политическа основа. Също така тя подчертава, че трябва да има повече координиране по отношение на бюджета за трети държави, да няма припокриващи се политики, както се случва понякога. Също така трябва да видим как можем да уеднаквим нашите изисквания към тези трети държави, защото а, отделните държави следват различни изисквания, поставени от Европейския съюз. Това са основните моменти в доклада на госпожа Йенсен. Обещах, че ще съм кратък и спирам. Благодаря. Всъщност парламента подготвя отговор на зелена книга на комисията. Лично аз искам да отбележа, че събитията в южната част на Средиземноморския регион би трябвало да ни потикнат да задълбочим политиката за подпомагане. Горан Ферм поиска до. Um, uh, Благодаря, господин председател. И аз искам да направя няколко коментара тук. Като цяло сме съгласни с госпожа Янсен по казаното от нея. Текстът, изготвен от нея, е, върви в добра посока. Има няколко елемента обаче, по които искаме да подадем изменения. Първо, добре е да се подчертае повече факта, че бюджетната подкрепа е добър инструмент, който трябва да играе по-важна роля в политиката за развитие, отколкото играе днес. Защо? Първо, защото този инструмент е небюрократичен, стига да имаме подходящи е, инструменти за оценка и работи добре за подобряване на демократичния капацитет. Също но смятаме, че трябва още по-ясно да изразим потребността от ясни показатели, за да може да има оценка на този тип бюджетна подкрепа. Да има ясни индикатори, които са ясно дефинирани – много важно е това. На трето място. Госпожа Йенсен споменава, че трябва да включим и демократичното общество, гражданското общество и така нататък. И тук трябва да сме по-конкретни. Системата трябва да е изключително прозрачна, не трябва да включва само правителствата, а системно трябва да включва и парламентите, и гражданското общество. И накрая, много важно е да се увеличи координацията в рамките на Европейския съюз. Най-голямата сила на Европейския съюз е в това, че е, заедно сме по-силни, отколкото са отделните държави членки. И така можем е, да е, настоим за координация не само тук, но и в е, страните приемници така че това е повече координация, за да има по-добра ефективност на бюджетната подкрепа. Така че възнамеряваме да подадем някои изменения в тази връзка, иначе като цяло сме съгласни с насоките на становището. Благодаря. Сидония, която е говорител на докладчика в сянка на НП. Благодаря. Пред мен е писмо от колегата Козловски, което ще прочета в групата НП. Той е, има задължения в тази насока. Драги колеги, много съжалявам, че поради факта, че в момента съм в Загреб на заседание на бюрото на Европейската народна партия, не мога да присъствам днес, за да обсъдя бъдещето на подкрепата за развиващите страни в началото. Искам да изразя уважението си и да поздравя докладчика за становището. Според мен то е много важно и има добър фокус и е много важно от гледна точка на Комисията по бюджета. Мисля, че въпроса за бюджета на европейската външна помощ е много важен. Мисля, че ако тази област не е под контрола на Европейския парламент. Международната помощ, оказаната Европейския съюз, ще пострада. Що се отнася до измененията? Бих искала да кажа, че те ще допълват текста и няма да променят е, из основи предложенията, направени от докладчика. Аз мисля, че предсказуемостта на помощта за развитие е много важна. Е, бюджетната помощ твърде често е много важна част от националния бюджет на развиваща се страна. Ето защо аз мисля, че тези развиващи се страни трябва да могат да разработват стратегиите си, отчитайки наличието на помощ от страна на Европейския съюз. Аз мисля, че бюджетната подкрепа, която им предоставяме, трябва да има многогодишен характер. Смятаме също така, че държавите комисия би трябвало да координират по-добре дейността си и да разпределят по-добре задачите. Всъщност това е и основната задача на работната група НОИСР по ефективност на помеща, тъй като ако няма последователност на дейностите, ще възникнат някои от проблемите, споменати от госпожа Янсен. Мисля, че бюджетната подкрепа е толкова важен инструмент, че трябва да а, откроим въпросите, които подчертах в своето писмо. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая и факта, че трябва да се получим от грешките си от миналото. Особено като знаем случващото се с подкрепата за развиващите се страни. Случвало се е да субсидираме корумпирания елит в тези страни. Т.е. парите не са отивали там, където са били най-необходими. Особено при е, е, жените, е, които имат най-голяма нужда от тях. И така подкрепен искането за системен подход, направено от Горан, така че е, да е, се работи координирано с гражданското общество, с парламента, а не само с правителството. Не всеки елит е, е нещо лошо, но все пак ни трябва по- широко обхватен подход, за да работим по-ефективно. И така ще подадем изменения в тази връзка. И накрая един политически коментар. Европейския съюз е принуден да преосмисля политиката си към страните с авторитарни режими. Виждате какво се случва в Либия, е, Тунис, Египет и прочее. И затова трябва да има и политически условия. Господин, Благодаря. Искам да кажа, че съм съгласен с това, което каза Хелга Трупер и господин Хоран. Няма какво толкова да допълня, но искам да подчертая а, следното. Нещата са свързани с а, гъвкавостта и с а, това какъв отговор се дава на случващото се в трети държави. В Египет сега, в настоящия момент, се намира една делегация на външната служба и а, там се финансират НПО организации в а, Египет – които а, са принадлежали към стария режим и се ръководят от а, съпругата на господин Мубарак. Е, има достатъчно нови НПО. И какво те трябва да ги оставиме да потънат и да нямат никаква възможност а, да могат да се организират. Е, е, механизмите са много тромави и ето защо казвам, че а, е, тези механизми понякога забавят развитието. Както казаха мнозина от вас, аз мисля, че трябва да държим сметка за последните събития в страните в южната част от Средиземноморския регион и трябва да направим равносметка на помощта, която сме представили на страни, чието правителства не са демократични. За съжаление, това е това по-често срещаното явление в развиващите страни. Или трябва или има отклоняване на средства за своя полза от страна на диктатори или за да или пък предоставяме помощта на хората, но по този начин ни помагаме на хората да подкрепят диктатурата. Мисля, че с този доклад трябва да направим една глобална равносметка и да предложим нова ориентация. Що се отнася до доклада на Ненсен, благодаря на Карл Хаглун за това, че представи основните насоки. Сроковете за внасяне на изменения 15 март 12 часа на обяд ще приемем своето становище на 31 март и календарът предвижда гласуване през юни е, на резолюция в пленарна зала. Междувременно е, Ханс Герт е, Пьотеринг е тук. Е, Въпросът, който той ще представи, е предвиден за 10.30 минути. Господин Хаглунд. Можете ли като докладчик да ни представите 12-та точка от дневния ред по средносрочния преглед на седмата рамкова програма? Ще ви помоля да бъдете кратък, за да спазим предвидения график и господин Пьотеринг да започне в 10.30. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да го направя възможно най-ефективно. Става дума за едно становище за оценка на седмата рамкова програма. Ние ще се занимаем само с бюджетните му елементи. Това становище е, е кратко, тъй като е ограничена неговата дължина такива са изискванията, но трябва да има предвид предложеното от госпожа Балцани и за следващата година, именно как политиките могат да са синхрон с стратегията 2020 година. Пък рамковите програми са едно от най-важните средства за това. И така тук трябва да се види какво може да се направи. Тук най-важното е какво ще направи водещата комисия, по-конкретно Комисията за научни изследвания, промишленост и енергетика, но и ние можем да изиграем своята роля, а именно да настоим да се е, координира програмата с целите за 2020 градина, целите от стратегията и също така да имаме предвид, че съвсем скоро започва да действа следващата рамкова програма, за това трябва да се изведат заключения от предходния опит и да се координира всичко така, че да е в... свързано с стратегията за 2020 година. Има доста недостатъци при приложението на сегашната рамкова програма и комисията трябва да вземе това предвид – трябва програмата да се прилага много по-ефективно, за да постигнем целите, които са зададени за тази програма. Освен това, искам да повдигна и въпроса за финансовия инструмент за споделяне на риска. Доста добър инструмент, но също време ни трябва достъп до този инструмент, защото е, в не всички страни е, е, е, той е на разположение. Така че има още какво да се направи. Също така малките и средни предприятия трябва да се включат в изграждането на индустриалната политика и в научно-развойната дейност. И, така, и също така, що се отнася до инфраструктурата, финансирането на Европейския съюз и предоставена основно за ендемични научни изследвания, може да се разгледа и тя и да се види как може да помогне. Също така, трябва да внимаваме дали нашата политика в областта на научните изследвания не предотвратява предоставянето на средства за високо рискови научни изследвания. Т.е. изследвания, които може да не доведат до каквито и да било резултати, но може да доведат и е, до изключителен пробив. По-настоящем е изключително резултатно ориентирана тази програма и е, може би се е, изключва тези високо рискови изследвания. Това са моите коментари и очаквам вашите. Благодаря. Двама души са се записали за изказване. Ще ги помоля да бъдат кратки. Благодаря, господин председател. Знам, че искате, че нямаме достатъчно време. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчика. Само няколко е, въпроса. Първият е свързан с е, факта, че започна рамковата програма 8, която надгражда върху седмата рамкова програма. Трябва да се погрижим да, извле... да бъдат извлечени пугите от, от миналото. С, какви са становищата в Обединеното кралство а, по отношение на рамковите програми? Е, говори се за упростяване на процеса за кандидатстване. Също така, периодът е, за подаване на документи е твърде кратък, няма време за разработване на проекти. Също така, често е трудно да се намерят партньори в Европейския съюз. Ето защо тук, е, защото смятат, че институциите могат да помогнат за намиране на партньори. Друг важен въпрос е, е свързан с връзката между малките и средни предприятия и научните изследвания. Тази връзка обаче трябва да намери практическо приложение под формата на работни места в крайна сметка науката трябва да дава конкретни резултати. Благодаря, Джеймс. Благодаря. Мисля, извинявайте, че не бях тук в началото, но доколкото разбирам, в шеста точка се говори за упростяване. Повдигали сме този въпрос а, и в комисията Сюар. Sure за уебсайт с 6000 учени, които отказват да се сътрудничат поради а, турмоза, на който са били подложени. В мой избирателен регион, район има такива оплаквания. А, може би в а, следващия доклад това трябва да се отчете. По отношение на упростяването има какво да се прави. Но бихме могли да включим изречение в смисъл да се ускори решаването на споровете, защото ако това е наследство от миналото, тогава когато хиля, хиляди учени не искат да участват, комисията трябва да направи всичко възможно в необходимите рамки, за да бъдат насрешени хората да участват на следващите етапи на програмите по рамковите програми. Благодаря, Джеймс. Искам да добавя Както каза докладчикът, темата е изключително важна за успеха на стратегията 2020 за подготовката на бъдещата рамкова програма за научните изследвания трябва да се започне с равносметка а, на, на досегашните програми. Може би ще внеса изменение, в което ще кажа, че по отношение на Франция, например, една малка част от, от научните европейски програми са свързани с частните или обществени изследователски центрове нещата вървят добре, но имаме национален бюджет, който е няколко пъти по-висок. Съотношението трябва да бъде също. Бюджета за научни изследвания във Франция все още има архаизми частните обществени органи и индустрията не работят помежду си, следователно всички много конструктивни усилия, направени в рамките на рамковата програма, за да се изградят мрежи, за да могат лабораториите и учените да водят диалог помежду си, да работят заедно. За една голяма част от е, учените това не е постигнато. В е, има недостатъци в рамковите програми, те трябва да бъдат премахнати. Те трябва да бъдат подобните, подобни недостатъци трябва да бъдат премахнати и в национал, и национално ниво. Благодаря. Ще помолим госпожа Балцани в рамките на програмата СЮР да види как да използваме бюджета и общностните програми, за да могат държавите членки също да се научат да работят заедно в, една междуправителств, в един междуправителствен контекст. Но да, да използват възможностите на общността, за да постигнат по-добри резултати. Господин докладчик, искате ли да направите кратко заключение? Благодаря, господин председател. Само да кажа, че има още едно становище по 8 рамкова програма, което ще излезе съвсем скоро. И също така искам да кажа, че съвсем скоро ще се върнем към тази тема. Искам да ви напомня, че срока за изменение 16 марта на часа, гласуване в комисията по бюджета 31 март, комисията ИТРЕ като водеща комисия ще гласува по всяка вероятност на 12-13 април, като очакваме гласуването в пленарна зала да бъде през май. Преминаваме към разглеждане на... към шеста точка, размяна на мнение с заместник председателя Мартинес Мартинес и господин Пьотеринг е, искам да обърна внимание на колегите, че за нас беше чест. В Елисейския дворец приехме Ханс Герт Пьотерин, който получи много високо отличие на а, е, легион, почетен орден на легиона на а, е, френския президент за приноса му в развитието на отношенията между Франция и Германия. Раймер е също участник в проекта за Дом на европейската история. Е, документите са предоставени на членовете на комисията. Госпожа Трюпел иска ли да вземе думата сега или пък Предлагам да помолим авторите на проекта да представят нещата и след това ще ви дам думата е, както на вас, така и на други колеги. Имам тук едни великолепни снимки. Виждали ли сте ги? Раздават ви ги в момента. Не разполагаме с видео. Не знам кой ще вземе думата. хаз Герт. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, радвам се, че съм тук сред вас. През юли се навършиха 23 години, откакто станах депутат в този парламент. Това е една чест за мен днес да мога да взема думата във вашата комисия. Това е за първи път и ето защо за мен това е едно специално изживяване. Искам да благодаря е, за поздравленията на председателя на комисията господин Ламасур за това, което се случи в Елисейския дворец. Когато влязох в е, тук в залата се говореше за арабските държави. След няколко дни ще отида в Египет, за да подкрепя демократичното движение там. Защо го казвам това? Казвам го, защото това ни отвежа до темата, с която се занимаваме днес, а именно дома на европейската история. Говори много за економика, за финанси в Европа и Впечатлението ми е, че много често а, същността на това, около което се обединяваме, се губи. В Европа живеят 500 милиона души и те са обединени около общи ценности. Ам, но на младите хора не е съвсем ясно, че в Европейския съюз не става въпрос само за економика, финанси, ами и за ценностите, които ни обединяват. Ценности като демокрация, върховенство на закона, човешки права и свобода. И така, чрез този дом на европейската история искаме а, да постигнем следното. На хората и най-вече на младите хора а, да стане ясно каква е същността на Европейския съюз. Тогава като а, председател на Европейския парламент държах една реч и казах, че един такъв дом на европейската история трябва да бъде създаден. А, имаше един. А, съвет от научни експерти, които изготвиха документацията, проекта за този дом на историята на Европа. Радвам се, че господин Мартинес Мартинес е тук. Ние работим съвместно с него и с други експерти. Имаше една такава комисия от експерти, както казах, които допринесоха с своите заключения, със своето знание и ние искаме да задълбочим познанията на всички поколения в Европа за историята на нашия континент. Е, един такъв дом трябва да обхваща най-вече историята на 20 век с трагедиите от тоталитарни режими, от война и след това реакцията на всички тези събития под формата на създаването на Европейския съюз. Девет пъти бюрото на Европейския парламент се занима с тези въпроси. Беше създаден един кураториум. И бяха представени всички заинтересовани страни на Европейския парламент, Войче Крусковски от европейските реформати, Даяна Лолис от либералите, Франсис Верц, а, от, левите, от левицата и така нататък. Ein wissenschaftlichen Beirat unter Vorsitz eines polnischen Председателство беше поет от господин Цимеш Борджей, поли, полски историк, както и редица други ам, изявени историци взеха участие в този проект. Искаме да дадем отговор на зададените въпроси, но не ни задавайте въпроси за 2018 и 2020 година, но по принцип ние искаме да отговорим на всички въпроси, да поемем, а, заемем една позиция в а, обществото и да дадем яснота а, по отношение на това, което се е случило в рамките на Европейския съюз и така, има резерв от 2,5 милиона евро за подписване на договора с архитектите и молим господин Бузек да има предвид тази, този резерв, както и вие. 26 архитекти а, се свързаха с нас. 12 изготвиха предложения, две предложения останаха и за вчера отговорното звено тук в парламента взе окончателно решение за едно архитектно бюро Шел Аморел. Това е архитектно бюро, което е реконструирало Пети Пале в Франция. Има много служители, които също са включени в този проект, в научната му част. Госпожа Вангал е тук. Тя е облечена в червено. Тя е от Словения и тя участва в проекта с нейния екип. Уважаеми колеги, Това, което ви интересува вас, са разходите, разбира се. И така, това, което можем да ви кажем, че имаме нужда от 31 милиона евро за реновирането и реконструирането и разширяването на сградата Исман. Вие познавате тази сграда тук в паркът Леополд. Това е едно отворено пространство, което има зад самата сграда, което ще бъде реконструирано, когато бъдат взети окончателно решенията. И така, 21,4 милиона евро ще, ще са ни необходими а, за постоянната а, експозиция, както и за другите изложбени зали. 21,4 милиона евро за а, музейното вътрешно оформление на сградата. След това 3 милиона ще са ни необходими за събирането на предмети, които да бъдат а, е, изложени в тази експозиция. От 6 до 7 милиона евро за текущи разходи. Е, това означава е, разходи за преместване на изложбите, почистване, отопление и така нататък. Общ, разходи за общи услуги, например за информационните а, гишета и така нататък, но тези неща подлежат на доуточняване с наличните служби в Европейския парламент. Имаме нужда от 18 служители, администрация, 18 служители, асистенти. Става въпрос най-вече за срочно наети служители и разбира се, когато се вземе окончателното решение и този резерв бъде отпуснат и бюрото обяви това решение или така нареченото нотифициране, това е това понятие, което се използва. И така този дом трябва да се използва като едно средище за общуване, за образователни програми и да се направи един преглед на историята и едно потопяване в историята на Европейския съюз. Има временна изложба на площ 800 квадратни метра, общо площа е 4000 квадратни метра. Е, ще има нужда и от а, музейни а, съоръжения. И така, накрая, тъй като искам да се придържам във времето ми за изказване, Думът на европейската история трябва да се разглежда като една част от модерната стратегия на Европейския парламент. А, така че посетителите а, да имат а, повече възможности да се запознаят с историята на Европейския съюз. Не само да стоят на трибуната, да стоят в информационния център, а също да имат възможност да отидат в дома на, исто... на европейската история, защото този дом се занимава с историята е, как се е стигнало до сегашната ситуация и как е, искаме е, да процедираме в бъдеще, на къде да се отправим. Информационният център може да бъде постен от посетителите, както и дума на европейската история. Те, всички тези места ще са достъпни за нашите посетители – Ще има също и кафе в Дома на европейската история, така че а, да няма стълпотворение от посетители тук по нашите а, коридори. За това ще има отделно място, кафене, което ще е само за посетителите. И така, нека накрая да кажа нещо, което а, представлява въпрос – Искам да кажа, че моят 23 годишен опит тук показва, че всичко е въпрос на доверие а, когато се включи комисията и съвета и попитат а, колко пари ви трябват и а, не дадат а, навременно отговор, то този проект щеше да бъде обречен на провал. Ето защо бюрото с подкрепата на председател на политическите групи казаха, ние ще го направим като наш проект, като в рамките на програмата за нашите посетители, тъй като много голяма част от нашите посетители са млади хора, ние искаме да направим направим а, този а, дом на европейската история за тях и а, да развием тази модерна стратегия а, за нашите посетители. Говори от мое име, но също и от а, името на бюрото и на господин, господин Мартинес Мартинес, Изабел Дюрон. Те са тук и се ангажират в рамките на бюрото за този проект. Трябва да се провери въпросът с последващите разходи. Когато а, този дом вече е отворен, какви ще са последващите разходи? И така тези разходи да бъдат разпределени между отделните институции на Европейския съюз, но това е един въпрос, с който ще се занимавам в бъдеще. Но искам да ви кажам от а, а, страна на нашия екип от уредници. Ние искаме всичко да е много прозрачно, готови сме да ви дадем цялата информация, но разбира се, днес не можем да отговорим на всички въпроси и се надявам, че възоснова на едно взаимно сътрудничество ще извървим нашия път и ще дадем възможност на нашето поколение, на бъдещите поколения, на младите хора да имат възможност да се запознаят с европейските общности. Ето защо се надявам, че резервът от 2,5 милиона евро ще бъде а, отпуснат. Така че договорът с това а, архитектно бюро да бъде подписан и да може да бъде изграден домът на европейската история. Благодаря ви за вашето разбиране и сърдечни благодарности за вашето внимание и се надявам да работим а, добре и в бъдеще. Благодаря за това изложение. То беше пределно ясно. Благодаря и за всички документи, които бяха раздадени. Заместник председателя Мартинес ще помоля всички изказващи се да бъдат максимално кратки, тъй като ни предстои да гласуваме. Искам обаче да добавя няколко забележки, за да допълня казаното. Смятам, че предизвикателството, пред което е изправен този музей, е свързано с това да опише нещо, което на практика си е цяло чудо, а именно прехода от векове авторитарно управление към демокрация, от векове бедност към просперитет, от векове разделение към интеграция. От векове потънали в лудостта на войната към една епоха на мира. Една епоха, в която европейските политици работят заедно за доброто на гражданите и под контрола на гражданите. Възникват нови идеи сега, в други страни за това какво представлява политиката и как трябва да работи тя. И именно сега трябва ясно да демонстрираме, че политиката, така както ние я разбираме, може да прави чудеса. Чудесата, които вече споменах. Сега има един друг въпрос. Дали това чудо е необратимо? Много хора, идващи тук в Брюксел, говорят с нас и казват, може би, обаче не е необратимо това чудо и аз съм съгласен. А, това е нещо, което трябва да продължим да защитаваме, трябва да продължим да се борим за него, защото нищо не ни гарантира, че а, няма отново да ни залее някаква епоха на лудост. И така. Това не е въпрос на някакъв каприз. Това е проект, който се обсъжда вече 20 години и първите 15 от тези 20 години проектът не успя, тъй като, както знаете, много баби хилаво дете. Оказа се, че не може да се постигне съгласие, за да тръгне процеса. И казвам да тръгне, защото задачата на парламента не е да изгради този дом на европейската история като част от парламента. Не, ние трябва да го подкараме и след това да му дадем някаква автономност неговата дейност и начина по който се финансира. И мисля, че това е много важен въпрос. Нашата задача днес е да представим това пред гражданите. Когато се създава музей, е, един от основните въпроси е кой ще идва в този музей, какъв, какви хора ще идват в този музей. Има музеи, пред които се вият огромни опашки. И тук идват много хора, канени от е, депутатите в Европейския парламент и те биха искали да посетят този музей. Има много хора от страни, които се борят за свобода. Това се случва в Северна Африка в момента. И те са хора, които имат нужда от вдъхновение, за да видят какво се е случило и да повярват, че да може да се случи и другата. И така, кои са наши, нашите посетители? Най-важната ни цел са младите, разбира се, и възрастните биха се интересували да видят какво, как е, са представени събитията, случили се в тяхното съвремие, но за младите е най-важно да видят как е протекал процеса на помирение между Франция и Германия, и как множество страни в Западна Европа, управлявани от фашистски режими, и страни като Испания, Португалия и Гърция лека по лека успяват да се присъединят към този съюз. Някои от страните започват още от самото начало като членки на Европейския съюз, Други се присъединяват много по-късно поради известни нежелания в тези страни. След това идват страните от Източна Европа, преборили се с авторитаризма и диктатурите и в последствие те стават членки на Европейския съюз. Така че тук не говорим за нещо повърхностно. Говорим за въпроси от решаващо значение и за това е крайно необходимо да има бюджетна подкрепа. И така, моля ви, не навлизайте в твърде големи подробности. Не потъвайте в тях. Цялата информация ви е на разположение, както каза господин Пътеринг. Повечето въпроси ще получат отговорите си, когато им дойде времето. Благодаря, господин господин заместник председател Хелга. Сега ли искате да се изкажете или ще изслушате първо колегите? Ще ги слушате. Хелга има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Петър и господин Мартинес Мартине за техните разяснения. Съвсем ясно искам да заявя, че като заместник-председател на Комисията по култура не съм убедена в концепцията и целта на изграждането на този дом. Това, което вие изложихте като аргументи е важно и желателно, но а, виждам, че е бил създаден един експертен съвет и това е един съществен принос за изграждането на същинската концепция на този дом. Но в Западна и Източна Европа има редица музеи и този дом ще допренесе за обогатяване на представянето на европейската история. Искам също да кажа, че и, да не ме разбирате, че съм против този проект, но аз съм член на Комисията по бюджет. Също така искам да кажа. Носим една обща отговорност за бюджета на парламента и миналата година беше казано, че са необходими а, увеличения на определени бюджетни линии, проистичащи от Лисабонския договор, но от друга страна виждаме, че в много държави членки се предприемат економи. Не искаме да създаваме погрешно впечатление у нашите граждани. И така, а, тази година говорим за консолидиране на бюджета. Това трябва да го вземем а, много добре в предвид. И когато правим предложение за консолидиране, да се види къде може да се консолидиране, а не да се правят предложения за разходване на допълнителни средства. Ето защо, като цяло, ако дойдем, а, стигнем до заключението, че ще препоръчаме този проект, то от моя гледна точка трябва да има предвидени економии на друго място в бюджета, така че а, да откликнем на това изискване за консолидиране. Това е необходимо според мен а, в настоящия момент. Искам също така да почерта, почертая, че относно политиката за сградите, госпожа Хаумайер подчерта, че трябва да има дългосрочно планиране на сградния фонд трябва да изготвим критерии а, в тази насока тук в парламента, да подходим много отговорно и да планираме новите сгради в бъдеще и да, да също се планира тяхното финансиране. Не мога да разбера този аргумент. Ние като парламент трябва да поемем изграждането на този дом, първо сами да поемем изграждането. Ако това е един а, толкова европейски проект, както вие ще се аргументирахте, трябва тогава а, как, да приемем, че както в комисията, така и в Съюза ще се намерят привърженици, които ще подкрепят тази идея. И за мен е един проблем, че ние първо трябва да финансираме сами този проект и след това да ги убеждаваме и тях. След като това е един междуинституционален проект, то според мен той трябва да бъде финансиран от всички институции. На следващо място логистиката. Многото посетители – които се надяваме, че ще дойдат, ще, ще искат да знаят къде ще спрат автобусите, а, така че да няма а, напрежение и недоразумения. Вие споменахте сумата от 2,5 милиона евро. За какво са нужни те? казахте, да се подпише договор с архитектите. Това, което имаме до сега като проучване на тези архитекти, всичко е платено така ли е и ако е така от какви а, средства? Това е а, е, моят а, въпрос. И последният ми въпрос – какво е съотношението? Точно вие споменахте нещо в тази а, посока. Какво е съотношението между кураториума, там където господин Пьотеринг е председател, и между научния съвет? А, по отношение на а, политическата ориентация на този проект, ако може още веднъж да разясните тези въпроси. Мерси. Благодаря. Ще помоля колегите да положат усилия да бъдат стегнати в изказванията си. Салвадор Гарига. Благодаря. Ще бъда крата, господин председател. Моята група не се натъква на твърде много проблеми по отношение на освобождаването на резерва. Ще повторя обаче някои от въпросите, повдигнати от госпожа Трюпел. По-конкретно, дали тези 2,5 милиона са необходими за случване на договор с архитектите? Междувременно получихме друга информация, според която за домът на европейската история ще ни трябва 21 милиона. С други думи се оказва, че разходите за архитекти са 10% от разходите. Ако може малко повече обяснение от господин Пьотеринг или от представителя на бюрото на НП. отношение на останалите технически аспекти, госпожа Трюпа зададе няколко задълбочени въпроса. Аз продължавам да изпитвам някои съмнения. Една от е, е, Едно от тях е свързано с исканията за съфинансиране. Не мога да разбера как другите институции или белгийското правителство, или управлението на град Брюксел ще платят в бюджета на комисията е предвидено финансиране за, се, за мащабни европейски дейности – аз не мога да си представя по-сериозна дейност от музей на европейската история. Не мога и не виждам защо бюджета на общността и на комисията да не обхване част от разходите. 11 часа предстои ни важно гласуване. Около 6 души са се записали за изказване. Ще ви помоля да не надвишавате една минута. Георан Ферем. Благодаря за чудесното представене, благодаря за документите, които получихме. Задали, зададахме някои, въп, няколко въпроса, получихме добри отговори, сега знаем по-добре. Не в компетенциите на бюджетната комисия, но лично аз лично смятам, че проектът е добър. Разбирам, че искате да се постави акцент върху европейската история между Втората световна война. Причината, поради която Европейския парламент подкрепя е, проекта е, че става дума за европейските институции. Нека също да кажа, че е разумно да имаме нова стратегия за, за политика по отношение на посетителите. Имам аз някакви въпроси, като госпожа Трюпел за логистиката. На някои въпроси трябва да се даде отговор, според нас. Госпожа Трюпел вече спомена съфинансирането, партньорите, междуинституционалния подход. Аз имам още два. В първоначалния документ от експертите се казва, че това трябва да бъде отделен и независим орган. Бихте ли пояснили малко повече формата? Какво означава отделен независим орган? Предполагам, че това не означава, че няма да бъде част от организацията на парламента, но бихте ли пояснили? Също така, смятам, че е много важно да се изясни процедурата за взимане на решение, тъй като Въпросът е спорен, особено в контекста на сегашната криза. Писмото на господин Левандовски, увеличението на, да не, не надвишава 1%. Е, освен това, е, идеите да няма реално увеличение на бюджет на Европейския парламент трябва да ни се пояснят процедурите за взимане на решения преводът като такъв е едно, но когато, окончателно, когато взема окончателно политическо решение, това в рамките на бюджета на парламента ли ще бъде или трябва да имаме по-формално взимане на решение по самия проект. Това е много важно. Преди да се даде отговор на някои от тези въпроси, нашата група ще поиска отлагане. Не за дълго, защото разбираме, че на някои от тези въпроси не може да се даде незабавен отговор, но поне процедурата за взимане на решение по разходите за сградата трябва да се изяснят преди да вземем решение. Благодаря. Благодаря, Георан. Господин Порташ. За една минута. Харесва ми идеята за музей. Също така ми харесва онова, което чух за външната архитектура. Мисля, че ние имаме нужда от музей. И мисля, че разходите в документа са малко смешни. Има и други методи за реализиране на економии. Съгласен съм с казаното от Хелга, за да им тази инвестиция е напълно обоснована. Господин Гарига зададе един въпрос и взимам повод от него. В Гарига архитекти биха взели 7-8% от окончателния проект. 2,5 милиона евро при а, обща стойност 21 милиона ми се струва доста голяма сума пари. Благодаря, скъпи колеги. Господин Фернандеш има думата. Благодаря, господин председател. Въпросът се обсъждаше и когато говорихме за бюджета за 2011 година. Разходите, цените в документацията, хонорарите, всичко е представено ясно. Искам да благодаря на господин Пьотеринг и Мартинес Мартинес за информацията. Всичко е пределно ясно от наша гледна точка. Очевидно е, че не можем да навлизаме в подробности за това как точно ще се реализират нещата, но аз искам да кажа не. Но всъщност това е въпрос, по който вече е взето решение. Така че можем да дадем официална зелена светлина и да намерим необходимите средства за изпълнение на проекта, като имаме предвид ограниченията, на които сме подложени. Необходимо е да обърнем внимание на този факт, само че според мен няма смисъл да обсъждаме нещо, което вече сме обсъждали и за което парламентът е взел ангажимент, тъй като е в бюджета за 2011 година. Председателят. Благодаря. Приветствам с добре дошла Инга Гресле. Искаме да я, да я честитим рождения ден. Беше вчера но не сме я виждали от вчера и затова днеска и а, честитим. Господин председателю, за нас като депутати е нещо специално, когато трябва да прекараш 50-я си рожден ден, като се занимаваш с а, финансовия регламент. И така, относно дума на европейската история ще кажа следното. Първо, относно сумите. Сумите не са много верни. 31 милиона за реновиране и доизграждане. През 2008 година си спомням, че тук в бюджетната комисия одобрихме покупката на сградата Исман за 18,7 милиона. Значи 8 мили... милиона за саниране и доизграждане, обаче необходими сега 13 милиона са необходими, така че да стигнем до сумата 31 милиона. И така, има допълнителен документ, в който беше посочено, че има нужда а, за изграждане на зали, за постоянни изложби. И по този начин се стига до 21,4 милиона плюс офиси, административни площи и така нататък. И до 2014 година ще се необходим още 3 милиона евро. Искам да помоля колегите да помислят по този въпрос и да знаят, че тук става въпрос само за трансфера за разходите за архитектите. Ако сега започнем да си поставяме въпросите дали автобуса може да паркира а, на определено място и, и по този начин само трансфер ще бъде отежнен, а ние след три седмици няма да знаем повече за това дали автобусите ще могат да паркират. Така че тези въпроси са а, допълнителни. Трябва да помислим а, за тях. Да, а, беше казано, че имаме празен а, гараж под нашата сграда, който не се използва. Можем да го използваме, например, за посетители. На второ място, трябва да помислим дали към един такъв проект може да бъде прикачен подходящия график – защото аз мятам, че за културни проекти никога няма подходящо време и подходящ срок. За мен тук стои въпроса дали, дали искаме а, да се занимаем с един проект, който струва 2,5 милиона евро – и какво искаме като цяло от а, комисията. Дали ще успеем да я привлечем на наша страна. Тези 2,5 милиона с, при изпълнение на всички а, условия, мога да ви кажа само, че аз смятам, че проектът в а, крайна сметка няма а, да бъде изпълнен, госпожо Трюпел. Аз смятам, че в съвет има 27 държави членки и а, дали ще можем да ги привлечем всички на наша страна, съмнявам се. Трябва да говорим по този въпрос, но не трябва а, трансфера на тези средства да зависи от а, нашите разговори. Така че в а, рамките на тези а, 32 милиона смятам, че разходите за архитекти а, са а, уместни. Инвестицията също ще е от полза и за белгийската държава. Последно изречение. Искам да ви помоля този трансфер да го одобрим и след това а, да се занимаем през следващото полугодие с останалите въпроси, свързани с проекта. Благодаря. Вече съвсем накратко, Владимира. Благодаря. Аз съм докладчик по бюджета за 2010 година и още тогава а, дадохме съгласие, че тази инвестиция е подходяща и че тази инвестиция ще бъде направена но не, не успяхме да определим една а, ясна линия, защото не разполагахме с цифрите. Сега за първи път се съобщават определени суми и цифри, така че бъдещето да стане по-ясно. но как първо да направим този трансфер и след това да си договаряме на въпросите ли? Според мен първо трябва да разполагаме с а, необходимата цялостна информация преди да направим този а, трансфер. трябва да се запълни този триъгълник. Информационният център в парламента, мястото за посетители и този музей или дом да може да се използва, например, и през почивните дни. А дали ще става въпрос за постоянна или пътуваща изложба? също и какви а, дейности ще а, бъдат а, изпълнявани в тази връзка. Защото ако се а, промени а, целта, се променят а, дейностите, то тогава и разходите ще се променят. М да, съгласен съм госпожа Трюпел, а, че трябва да се обърнем и към управата на Брюксел – със сигурност този проект ще е от полза за града, ще идват повече посетители, повече туристи. И никой а, обаче а, няма да може а, да ни вземе първоначалното решение. Е, like to... Госпожа Андресен, благодаря. Първо искам да задам въпроса кой притежава тази сграда, т.е. искам да разбера Какви са разходите? Има ли разходи за найем, е, дори ако това е сграда на комисията? Също така, господин Петеринг, 16 милиона евро ще се похарчат още преди да започне да действа този дом на европейската история. 60 милиона. Извинете. Никой е, обаче не говори за оперативните разходи. Госпожа Холмайер иска само да одобрим трансфера за архитектурната работа. Не мисля, че това е приемливо. Според мен не е разумно да се предприемат такива разходи и дори това да се финансира чрез спестяване. Който, иска, да, който се интересува от история, да чете книги. Има много музеи в Европа за историята на Европа. Защо ни трябва такъв дом на европейската история? Смятам, че такъв разход по време на криза си е чисто и просто обида, хвърлена в лицето на гражданите. Гражданите, които страдат поради орязването на националните бюджети. Също така ми се струва доста странно, че Европейския парламент настоява този проект да премине без да е подкрепен от комисията и съвета. Мисля, че точно тук трябва да тръгнем. Ясно че моята група не може да одобри нито този превод, нито каквито и да било други разходи, които са свързани с Дома на европейската история. Благодаря. Юта Халк, последен оратор. Благодаря. И така, от самото начало съвета и комисията да бъдат привлечени на наша страна. Не смятам, че е добра идея. Виждаме какво се случва, когато искаме да постигнем споразумение с съвета и комисия. Така че по-далече от съвета. Моята молба е, е следната. Това колебание от страна на колегите а, по отношение на този проект. Това е свързано, може би, с следния факт. А, тук, в рамките на нашата бюджетна комисия, не оставаме с впечатление, че ние не знаем а, с какво тук се занимаваме и какви ще са а, текущните годишни разходи. На страница 6 за първи път се споменават текущите разходи за а, техническото оборудване 7,29 милиона евро. Добре. Но, например, за персонала не знаем. Има е, някакъв брой позиции, но не знаем а, е, тяхното категоризиране. Ако имаме една ясна картина а, е, която е важна за нас, които се занимаваме с бюджета и с разходите, ние нямаме нужда да разбираме толкова много концепцията, то тогава ще е по-лесно за нас да одобрим този проект. Да, много са въпросите. За съжаление съм длъжен да закрия тази точка, тъй като ни предстои гласуване, което не можем а, да го отложим. Ще напомня само едно нещо на различните оратори. Европейския парламент в пленарната зала и комисията по бюджета подкрепиха идеята от самото начало. С изключение на госпожа Андреасън, всички останали групи го подкрепиха. И принципът за дом на европейската история, че инициативата, за който дойде от парламента и финансиран от Европейския парламент, както напомни заместник председателя Мартинес, е решение, което е взето. Сега, като бюджетна комисия, ние трябва да вземем няколко решения. Най-неотложното решение е за освобождаването на резерв от 2 милиона и половина, който съответства на кредит в, включен в бюджета с 2011 година, но включен в резерва. Това са средства, които са необходими за оформлението на сградата. След това, в съответствие с доклада на колегата Фернандес, ние ще трябва да уточним сумата, която ще предвидим в бюджета 2012 година. Това са разчетите, на ниво разчети, след това на ниво бюджет. Задавам въпрос на докладчика, ако правилно разбирам какво казва ораторът. И констатирах, че някои групи искат уточнения преди да гласуват превода. Ако докладчикът смята, че има нужда от уточнения преди да подложи гласуване, предложи превода на гласуване, ние ще отложим гласуването. Отбелязвам, че никой не е настроен враждебно към превода, но имат нужда от уточнения. Предлагам да отложим гласуването на превода на следващото заседание за 15 март. До тогава докладчика да влезе в контакт с екипа и предлагам господин Фернандеш и госпожа Холмайер заедно с Хелга да се свържат с екипа, да уточнят въпросите, за които се очаква отговор, за да бъде одобрен превода. Нашите приятели задаха много въпроси. Някои от тях е, са свързани с по-дългосрочен е, план. Някои въпроси обаче изискват е, по-бърз отговор. Сега ще помоля представителите на Комисията на бюджета след среща да влязат във връзка с инициаторите на проекта, за да може да се даде точен отговор и на следващото заседание на 15 март да подложим превода на гласуване. И от този момент нататък ще можем да уточним позицията за 2012 година. Само накратко. Има нужда от нотифициране с всичките подробности, изграждане и така нататък. Това ще дойде в допълнение към към трансфера, към този превод. При този превод не става въпрос за цялата концепция или за целият проект. Разбира се. Хелга, това решение устройва ли ви? Благодаря, господин председател, Това решение е правилно, защото нямаме време. Има обаче много отворени а, въпроси. Предложението ми е а, да изясним всички въпроси и след това решението да бъде взето края на марта. Donc, vous voyez Виждате, господин председател, нагласите. Длъжен съм. Длъжен съм да прекратя дискусията. Ако прекратя дискусия, подлагам гласуване. Вие не можете физически да отговорите на всички въпроси. Не е ферплей. Заедно с това установявате, че, както можете да видите, има политическа подкрепа в бюджетната комисия и всички ние имаме нужда от резултати и комисията по бюджета ще ви помогне. Някои въпроси могат да бъдат уточнени веднага след 15 дни. Нещата, останалите въпроси ще бъдат уточнени. След това ще гласуваме превода и след това ще видим как да предвидим необходимите средства от 2012 година нататък. Благодаря за присъствието. Сега вече можем да преминем към гласуването. Предлагам ви да започнем Петнайста точка доклада на колегата Фернандес. Миналия път проведахме дебат. Всички разполагате с списък за гласуване. ще помоля секретарията да провери дали няма повече от повече представители от НП или повече представители на зелените, отколкото трябва. А, ама това е защото представителите на НП са единствените, които работят тук. Е, всичко това, за да ми кажа дали имам право да гласувам или не. Всички ли сте готови? Първо изменение. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Две. Докладчика е за. Кой е за? Кой е против? Госпожа Андреасен. Въздържали се. Приема се. Три на господин Албаро. Докладчика е против. Кой е за? Против. Петнайсе. Вие сте. Вие направихте така, че нещата да натежат. Поздравявам ви за политическия кораж. Четвърто изменение. Докладчика е против. Кой е за? Пак трябва да броим. Всъщност имаме машини за гласуване. Всички ли носите картите си? Сега ще преброим, но Но тук нататък вече ще гласуваме електронно. Който е за това изменение на Джеймс Ели да вдигне ръка. Кой е против? Инга реши изхода от гласуването. Отхвърля се. Номер 5. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6. Докладчика е за. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Номер 7 на господин Алваро. Кой е за? Много. Против. Въздържали се. Един. За номер 8 има устно изменение, внесено от господин Алваро. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че трябва да работим с изменения, но Моята група беше в Копенхаген и нямаше заседание на координаторите в Сянка, така че това е единствения начин. Говоря за точка трета, съвсем кратко изменение. Става дума за принципите на доброто управление и за член 23 на финансовия регламент. Отчетността не е изрично включена тук. Именно заради това подаваме изменение, в което се казва в духа на отчетността. Мисля, че това е разбираемо, тъй като този въпрос не е включен в член 27. И така, изр... за това включваме фразата в духа на отчетността. Мисля, че е, нито една политическа група няма защо да се противопоставя на това. Разбирам, като виждам усмивката на докладчика, че е за това изменение. И така, кой е за? Бог против. Въздържали се. Е, с единодушно. Номер 9 не се приема докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Левицата е в мълцинство. 10. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Същото мнозинство, мнозинство отхвърля се. 11. Докладчикът не е съгласен. Кой е за? Електронно гласуване. Начало на гласуването. И аз имам право да гласувам. Вие нямате карта, но сте за. Край на гласуването. 18 за, 16 против, 1 въздържал се, приема се. 13 изменение. А, извинявайте. 12 изменение. 12 изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 13. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Консенсус. 14. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Господин Алваро и някой други, но това е демокрацията. Приема се. 15 се оттегля. 16 на господина Бае и госпожа Рике. За. Против. Елга против ли е? Въздържали се? Въпреки Хелга, изменението се приема. 17. Съвместимо с 16. Докладчикът е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Единодушно. Още едно устно изменение, номер 18, в, с което се добавя преразпределението и обучението за против, въздържали се, приема се с консенсус. Компромисно изменение А на докладчика. Господин Воган иска думата. Първоначално получихме един компромис А, предложен от докладчика, но след известно обсъждане стигнахме до извода, че е добре да има нов вариант на компромис А, който ви е раздаден. Доста дълъг е текста, така че няма да го чета но е, го имате и се е, предлага това да е новото компромисно изменение А. Благодаря, господин Алваро има думата. Благодаря, господин председателю. Аз ще, го, ще говоря на английски. Благодаря е, за новия вариант на компромиса, но смятам, че трябва да говорим по този въпрос, защото това, което все още не е ясно, за това, че двете основни групи подкрепяха генералните кредити и беше обсъждано тогава, че има нужда от повече асистенти и повече административни площ за административни офиси. Сега а, не разбирам изцяло, има, а, според мен липсва последователност, но това изменение малко смекчава компромиса и смятам, че моята група може да а, подкрепи този вариант. С други думи, вие обяснявате вота си. При това положителен вод. И така, гласуваме компромис А. За против, госпожа Андреасен, въздържали се, приема се. 19. Пада. 20 измерение. Кой е за? Против. Въздържали се. Един. Приема се. Компромис Б и компромис С на докладчика могат да бъдат гласувани амбок. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Това означава, че изменения от 21 до 28 опадат. Преминаваме към 22 изменение на госпожа Трюпел. че е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Консенсус. За 24 на господин Алвар, докладчика е за. Кой е за? Против. Госпожа Андреасен. Трима против. Няма въздържали се. Приема се. Компромис Д на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Един. Приема се. 26 и 27 отпада. 29 от господин Манка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се единодушно. 30 на господин Волган е оттеглено. 31. Докладчика е за. Кой е за? Против. Един. Трима. Въздържали се. Двама. Приема се. 32. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Приема се. 33 на Джеймс Елис в две части. Първата част докладчика е против кой е за? Не съм много кой против. Първата част пада. Да. Имам устно изменение към втората част. Там призовава генералния секретар да представи такъв доклад, да представи такъв доклад от 29 юни 2011. Какво мисли докладчикът за това устно изменение? Докладчикът е за. Кой е за? Изменението допълнено от Джеймс. Против. Един. Въздържали се. Приемаме втората част. Допълнена от Джеймс. 34-то изменение е теглено, но 35-то не е оттеглено. Докладчикът обаче не го харесва. Кой е за? господин Порташ и госпожа Андреасън. Странна, странен алианс. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 36. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Приема се. 37. Докладчика е за. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Приема се. 38 на господин Албор. Докладчикът е против. Кой е за? Някой. Кой е против? Много. Въздържали се, отхвърля се. 39 на Владимир. Докладчика е за. Кой е за? Против. Либералите. Те са младсинство. Владимир печели. Въздържали се. 40 на годин. Алваро. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Никой. Въздържали се. Поздравления за господин Алваро. След това 40 с устно изменение по-точно 41. Имаме внесено изменение. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против. Възържали се. Приема се. 42 на господин Деоркиза. Испанец ли е? А, извинявайте, госпожа. За съжаление, докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Мнозинството е против. Съжалявам. 43. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Изменението се приема. 44 на докладчика за против мнозинство. Мнозинство приема се. 45 докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46. Докладчика е против. Кой е за? Също мнозинство. Против. Отхвърля се. Едно последно изменение от на госпожа Оркиза. Докладчика е против. Кой е за? Сега гласуваме електронно това изменение. Като имаме предвид, че повечето хора имат карти. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Докладчикът иска да каже нещо. И искам едно техническо изменение. За 23-та точка не става дума за 86 милиона евро. евро. 186 и милиона. Няколко десетки милиона за нашия докладчик са технически въпрос. Окончателно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 34 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравления! От тук нататък ние ще гласуваме Шестнайста точка. 16 и 17. Предвидихме гласуване. Ще дам думата на докладчика Сидония. Тя ще ни обясни защо предлага да не гласуваме. Уважаеми колеги, тук става дума за Фонда за солидарност. който обсъдихме на последното си заседание. Говоря за отпускане на средства от европейския бюджет за някои държави членки, пострадали от наводненията миналата година. Не трябва да гласуваме днес по моя доклад. Ще ви обясня защо. Получихме информация, че някои държави членки нямат желание да подкрепят предложението на комисията. Свързано с увеличаването на членските такси. Много се радвам, че тук има представители на унгарското председателство. Те правят всичко възможно да се постигне компромис в съвета, за да се разреши този проблем. Защо нещата са блокирани в момента? Ами защото самото отпускане на средства от Фонда за солидарност не се поставя под въпрос като такова, но е трудно да се намерят средствата. До сега не сме били информирани за становището на Корепер. То ще бъде представено следващата седмица. Но, доколкото знам, Унгарското председателство, заедно с Европейската комисия, се опитва да намери допълнителни решения, допълнителен нов вариант, който все още ни е представен, така че няма как да гласуваме, защото няма по какво да гласуваме. И така, господин председател, ако нямате нищо против, нека да се обърнем към съвета, за да видим на какъв етап са те и да видим какво може да каже и комисията за първоначалния план и така да намерим някакво ефективно и конструктивно решение. Целта е да се отпуснат тези средства в крайна сметка. Благодаря. Вие много ясно представихте политическата ситуация, както написа един журналист тази сутрин. Това е само първата, първият сблъсък, който можем да очакваме през следващите месеци по отношение на изпълнението на бюджет 2011 година с оглед позицията на съвета по бюджетните кредити за плащания. Ние предвидихме да включим тази точка в дневния ред на тристранната среща през март и предлагам дебата да бъде отнесен към тази тристранна среща и в зависимост от резултатите ще видим каква е позицията на комисията. Въпросът е решен. Продължаваме с гласуването. 18-та точка. Протокол за възможности за риболов между Европейската общност и Съюз Коморски острови в сектора рибарство. Помолиха ни да гласуваме за това споразумение за риболова с Коморските острови. Кой е за, кой е против? Госпожа Андреасен, въздържали се? Няма. Споразумението се приема. Поздравяме господин Алфонси в негово отсъствие. Сега преминаваме към към следващите искания за трансфер. Започваме с Сидония, която имаше затруднения по първия изпълняваш бюджет, но има някои информации за трансферите. Тук става дума за прехвърляне на бюджетни кредити и става дума за доста големи средства. На последното заседание на нашата комисия обсъдихме факта, че става дума за една частна фирма, за която е решено, че трябва да получи средства. Фирмата си стран. Разгледах въпроса. Комисията взе решение да обжалва решението на съда. Тук става дума за един дългогодишен конфликт, става дума за собствеността а, и авторските права върху една програма, компютърен софтуер и а, известни и промени, които са нанесени върху този софтуер. Европейската комисия има различна интерпретация на събитията и затова, при, е, затова обжалва. Същевременно обаче комисията е длъжна да извърши плащането, защото при първоначалното дело в съда е загубила. Мисля, че тук има и представители от Генерална дирекция писмени преводи, които могат да ви информират. Но при всички положения, доколкото разбирам, става дума за един конфликт между фирмата си и страна и комисията но всъщност е, фирмата нико... така и не е представила своите възражения в писмен вид пред комисията. И когато бе направено предложение, искане за оферти, е, за промени по въпросната система. От си страна не се получиха предложения или по-скоро се получиха твърде късно. Така че Европейската комисия смята, че е направила всичко, което е следвало да бъде направено. Съдът обаче не подкрепи комисията, а подкрепи е, фирмата, която твърди, че е понесла щети. Що се отнася до е, сумата, която следва да бъде изплатена като компенсация, тя е значително намалена от първоначалната сума, която се искаше, но все пак продължава да е не малка. И така комисията обжалва. Ще чакаме резултати от обжалването. Според комисията има шанс обжалването да успее, но междувременно препоръчвам да одобрим превода. Много жалко е, че има такава ситуация, разбира се, но доколкото съм запозната с документите по делото, изглежда, че и двете страни а, е, имат основание да смятат, че са се че са се изпълнили задълженията. Комисията заяви, че променила условията в новите договори с нови изпълнители, но това няма как да стане за старите договори но при всички положения новите договори са различни. И така препоръчвам да одобрим превода. Господин Порташ, Исках само да задам един въпрос, защото не разбрах нещо. Комисията обжалва но защо сега трябва да платим? Това не мога да разбера. Комисията ли да отговори или вие, Сидония? Проверих и това. Решението на съда е на френски език non-suspensif, т.е. средствата, парите трябва да се плати сумата, докато делото е висящо. След това, в зависимост от решението, парите ще бъдат възстановени. Сега предлагам предложението на докладчика на гласуване за, против, един, въздържали се, няма. Превода се приема. Другите трансфери са за информация с оглед на гласуване на 15 март. Добре, преминаваме към другите преводи, които касаят Хелга. Ние обсъдихме превода за службата за външни отношения. Сега, Хелга, другите преводи. Ще започна с Сметната палата. Генералният секретар на Сметната палата направи преглед на службите за сигурност. Заключението е, че най-ефективният начин за постигане на целите на сигурността е като се използват вътрешни ресурси. Ето защо на, е отменен договор с външната служба и са, привле, и са назначени служители. Очаква се тази мярка ще доведе доведе до сериозни спестявания. Службите за сигурност получават заплащането си чрез бюджет на, бюджет на 36. Необходимо е исканата сума да бъде прехвърлена 320 хиляди евро към точка 400. Препоръчвам да одобрим това прехвърля, този превод. Благодаря. Никой не иска думата. Кой е за? Против? Един е против. Въздържали се. Превода се приема. Следващият. Следващото е за щатното разпределение. Един временен АД, АД5 да бъде направен в постоян, превърнат в постоянен. Това е в щатното разпределение на омбудсмана. В миналото опита е показал, че е трудно да се намират преводачи лингвисти с правен профил и да бъдат назначавани на временен договор. Ето защо аз предлагам да гласуваме за този превод. Става дума за промяна в категорията, не, промяна в, не повишаване на разходите. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. Хелга. Следващият. Следващото искане. Парламентът 30 поста да се освободят от резерва. Целта е да се иска освобождаването на 740 246 за лица, работещи с институциите от глава 100 времени кредити във връзка с 30 поста 746 хиляди евро, поискани от администрацията по време на миналогодишната бюджетна процедура. Парламента поиска повече информация за тези длъжности. Исканата информация е предоставена, но съвсем наскоро. Ето защо аз бих казала, че ни трябва още малко време защото информацията беше предоставена много късно и би било добре да отложим гласуването и да решим по-късно. Съгласен съм. Ако не разполагате с достатъчно информация, ще направим това също, което направихме с Дома за европейска история. Остава ни още едно. Става дума за средствата за сътрудниците. Целта на това предложение е да се освободят 30 милиона и 200 хиляди бюджетни кредити за глава 100 временни кредити във връзка с информация свързана с средствата за сътрудниците в Европейския парламент. От 1500 евро на депутат на месец. Тук ще кажа следното. Не за първи път говорим по този въпрос. Въпросът е доста сложен. Знаете, че аз първоначално настоявах с първия транш да се подкрепят а, новите средства за сътрудниците, тъй като след Лисабонски договор имаме много допълнителни задачи и има много повече работа. А, знаете обаче, че не бях, не подкрепях втория превод. Сега се твърди, че само 70 нови сътрудници са били наети, така че отново не е много сигурно дали това е необходимо. И отново ще направя подобен коментар, като този, който направих, направих за Дома на европейската история. А именно, трябва да сме, сме съвсем наясно какво остава с Дома на европейската история, ако искаме да докажем, че искаме да пестим а, на мен ми се струва, това е личното ми мнение, но и голяма част от групата ми ме подкрепя. А, мисля, че можем да направим някакви спестявания тук, за да покажем, че домът на европейската история ни е приоритет. Или пък да намерим спестявания от някъде другаде. Но тук става въпрос за политическия ми е, интерес. И е, в края на март да е, ни предстои дебат, ако искаме консолидиране на бюджета, ако искаме да вземем предвид писмото на, коментар, на комисаря Левандовски, трябва да получим добър баланс в бюджета. И така, може би не сега най-добрият момент, но нека да комбини... Всъщност най-добре е да комбинираме тази точка с общия дебат. Нека да отложим нещата сега. Няколко думи души иска думата. Разбирам, че Елга предлага да се отложи решението. Следователно можем да отложим и дебата, тъй като нямаме време. Длъжен съм да дам думата на тези, които поискаха. Горан. Както знаете, темата е спорна и господин Аваро повдигна въпроса преди малко, когато обясняваше вота си. Само ще кажа, че надбавките за сътрудниците могат да се използват не само за сътрудници в Брюксел и за други цели, за подобряване на техните условия за наемане на сътрудници не само в Брюксел. Има връзка между средствата за сътрудниците и сградите. Моята група е за това да се освободят 500 хиляди евро. Нямаме съгласие по въпроса, но трябва да сме наясно с това, че това не изем, че това не вреди на нашата, нашето становище по сградите. Повечето членове на моята група са за одобряване на превода, следователно са за това да гласуваме сега. Господин Порташ. Благодаря също, съм за това да отложим дискусията и гласуването. Това не е първия път, когато подхождаме по този начин. Не за първи път водим и дискусията за средствата за асистентите на депутатите. Още от самото начало нещата не вървяха на добре. И сега тези 1500 евро на за тази година, след това за следващата година и целите, ако не бъдат постигнати, които сме си заложили с тези 1500 евро, не може да се използват за назначаването на експерт. И така, мнозинството от колегите е, винаги стъкват въпроса е, за политиката, за провеждане на економии. Да, трябва да има съкръщения в европейския бюджет. Това е в унисони с съкръщенията на националните бюджети, обаче когато се въпрос за собствените средства, то тогава мнението се променя. Това не го разбирам. Искам съвсем ясно да го заявя. Euh, Не знам дали съществува еквивалент в други езици, но във Франция, при католиците, се казва Милосърдието започва в собствения дом. В Португалия казваме че хората, които казваме, хората мислят за себе си, а не за другите. Хайде да не започваме дебат по този въпрос. Не се говори на микрофон. Благодаря, господин председател бюджетните кредити, за които говорим тук, не, став... не са кредити за хора, които мислят само за себе си. Това са средства за нашите сътрудници. И за да постигнем целите, които си поставяме, а, ни трябва тяхната помощ. Нашата цел е да работим много добре по законодателството. И така, увеличаването а, до 30, 3000 евро бе решено да бъде направено постепенно и първата част бе направена. 1500 вече бяха предоставени и се предполагаше да се предоставят останалите 500, 1500, да се изчака, за да се получи повече информация. Получили сме информацията, мисля, че всичко е ясно. Информацията доказва презумцията която имахме, когато направихме първия превод, така че не виждам защо да отлагаме гласуването. Тук всички сме съгласни, че трябва да гласуваме за. Господин Хаглунд. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Нашата група винаги е била против втория транш на средствата за сътрудниците. Подкрепям господин Порташ. Председателят. Госпожа Инга Гресле. Искам само да кажа, че по това перо разходите не трябва да бъдат отпускани, но има колеги, които се занимават с това, и трябва да дадем възможност на колегите да работят така, както трябва да се работи. Моите хора си струват парите тук има лицемерие. Много неща се пропускат ей така, нещата стават популистски. Искам да кажа, че а, контролът, който се упражнява, не може да бъде изпълняван като хората, ако няма достатъчно хора. Искам също да кажа, че някой, който няма нужда от това, не трябва да, е, да го използва. Добрата новина е, че е, тези пари ще си е, използва, ако не се използват за администрация, се използват за сградата в Люксембург или някъде другаде. Не трябва да си правим иллюзии, че а, тези средства ще възлезат по някакъв начин в държавите членки. Това е истината. Когато погледнем другите институции, комисията и съвета, се пропускат неща и се позволяват неща, които ние не бихме си ги позволили тук. Тук има отлични а, експерти по бюджета, но къде сте вие, когато става въпрос за външната служба? А, да, къде сте там, където става въпрос за а, съществени разходи и а, пера? понякога с лека ръка ам, се съгласяваме и се обвързваме с милиони в продължение на години. И никой не казва, не, не можем да го правим всички и, и да кажат, това са много пари. Ние а, трябва да помислим това. Смятам, че това не е честно. Нека да правим нещата, а, от които имаме а, нужда, но не можем да подхождаме така към хората. Мерси. Позициите са ясни. Да не започваме дебат. Господин Гаре, последния. И така, по същество всичко беше казано. Искам обаче да се спра на две неща. На първо място. Първото гласуване, в което участвах, Ставаше въпрос за а, закупуване на сграда. И тази сграда трябваше да бъде за асистенти. В колко сгради трябва да има асистенти? Сгради могат и да се наемат. На следващо място, сега, ако се направи връзката между а, асистентските, а, асистентите и дома за европейската история, тук трябва да има наистина правилните правомощия. Нека да сме по-открити, да осъзнаваме добре нещата. Ние представляваме 500 милиона души. И сега става въпрос за 1500 евро за асистентите. Да, с парите могат и други неща да се направят, да се найма доставчици, да се плати на неакадемични. човешки ресурси, но Ако си отрежем собствените възможности, това няма да е от голяма полза. Приключвам с тези изказвания. Закривам дискусията. Не всички са съгласни с това как да гласуваме, но са съгласни, но мнозинството е за гласуване. Гласуваме освобождаването на кредитите. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Няма. Вота е ясен. Чухме и обяснение на вод. Остават ни само няколко минути, а много точки. Моника. Сега ли имате нужда да повдигнете въпроса? 20-та точка, София. Сега ли ще ни представите или ще го отложим за следващата среща? Ще го отложим, така ли? Добре? Не можете. Тогава само две изречения. И така става въпрос за две минути тук, защото ние познаваме е, темата от миналата година. Тук става въпроса за информационното бюро в е, София защото преди бяха предлагани сгради недостъпни е, за гражданите. Сега искаме да купим нова сграда, от която ще се облагодетелстваме от това, че цените на имотите в България са намалели, са паднали вследствие на финансовата криза. Ето защо 30 милиона беше сграда, когато си харесахме, сега е 9 милиона а, в допълнение с довършителните работи. Е, разполага с парко места, с достатъчна площ, 2120 квадратни метра. Искам да ви помоля за вашето съгласие, защото средствата трябва да бъдат отпуснати до края на март. Докладчикът предлага да гласуваме за, няма възражения. Ще се съобразим с нея. Остават ни две теми. Първо, Барбара. Поздравявам я с добре дошла. Даваме и 5 минути, за да ни представи мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Чешката република и Полша. Благодаря. Става дума за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в две държави членски Чешката република. Работ служители на Унилевър бяха съкрадени, както и в Полша, в района Подкарпатски. Що се отнася до искането на Чешката република, Става дума за 624 работници, работещи в областта на търговията на дребно. Исканата сума е 323 000 евро. В Полша са съкратени 594 работници в три машиностроителни предприятия. Исканата сума е за 453 000 евро. След препоръката на нашата комисия, Европейската комисия включи биона в бюджета за 2011 година. Следователно, имаме е, доказателства, че комисията има доверие в фонда. Вчера също и разговаряхме за този фонд и общото мнение е, че този фонд е, има много важно бъдеще. В бъдеще, може би, ще бъде добре да организираме дебат по този въпрос. Надявам се, че не съм говорила твърде бързо. Председателят, не, чудесно беше. Когато разполагаме с малко повече време, можем да проведем дебат по същество. Още повече, че със сигурност от страна на съвета на министрите е, ще, че, ние ще се срещнем с е, е, съвета на министрите и със сигурност ще имаме същите трудности, които имахме и за Фонда за солидарност. Забравих да кажа, че гласуването в комисията по бюджета ще бъде на 16 март в пленарна зала през април. Не знам какъв е срокът за измененията. При всички случаи се надявам, че няма да има изменения. Датата, е, крайният срок за внасяне на изменения е 4 март, т.е. утре 10 часа. Следователно няма да има кой знае колко изменения. Благодаря на Барбара. И можем следователно да преминем към последната точка, а именно програма за подпомагане на по-тататъчното развитие на интегрираната морска политика. Доминик Рике, който вижда морето от своя дом от Валенсиен. Благодаря, ще бъда кратък. Става дума за подготвителни пилотни дейности, които приключиха през 2010 година. Целта е да осигурим финансова рамка на интегрираната морска политика за 2011 година. Сегашното становище има за цел да подсили целите на програмата. Тези цели трябва да бъдат свързани с съответни средства. Парламентът трябва да одобри тези средства. Благодаря на госпожа Грелие. Тя е човекът, който внесе изменения. Работихме добре заедно. Предлагам измененията и да бъдат приети. Мисля, че е много важно да уточни в този текст кои са двете бюджетни реда, които се създават. В средносрочен план предвиждаме оценка на въздействието върху другите политики на Съюза и накрая да регламентираме по-добре бюджетните средства за финансиране на тази нова политика. Е, предлагаме тя да бъде е, подкрепена. Що се отнася до финансирането, знаем, че комисията по транспорта ще се произнесе. Благодаря тъй като сте заместник председател на комисията по транспорта. Вие сте човекът да направите така, че ние да гласуваме на 15 и 16 март и а, становището да бъде взето предвид. Госпожа Грелие, да, работихме заедно добре с господин Рике, така виждам по-добре морето и мисля, че успяхме да разработим един балансиран текст. Целта ни е на тази политика да се осигури съответен бюджет. Тогава, когато говорим за интегрирана морска политика, ние говорим и за развитие. И аз имам така да се каже, семейни връзки с крайморски райони. Никой не иска думата. Благодаря. Ще гласуваме по време на следващото заседание. Благодаря. Имахме напрегна дневен ред. Приключихме с 10 минути по-рано. Ще се видим следващата седмица в Страсбург на пленарна зала. Комисията ще заседава в, на 15 март. Благодаря. Закривам заседанието.